Ние, Комисията по економически и парични въпроси, ни предостави една корекция на, на допусната грешка в един текст, прият в парламента. Корекцията